good, good afternoon, everybody. Um, can I first of all just dispense with uh, one or two formalities? First of all... Колеги, няколко формални въпроса. Първо, приемането на дневния ред. Виждам, че няма възражения, така че дневния ред се счита за прият. Съобщения на председателя, няколко са те. Някои от вас вероятно видяха, че Публикувахме в петък едно комюнике от името на комисията във връзка с съобщенията на съвета по отношение на нашето недоволство относно паралелната система на управление заедно с, с системата за економическо управление и пакета за такова управление. Веднага след това заседание на комисията ще има допълнително заседание, посветено на опасностите от а, разминаването и трансатлантическото състояние на нещата по отношение на управлението. Искам да се извиня за това, че господин Трише и аз трябва да си тръгнем точно в 4 часа за друго заседание. Нека да преминем към точка 3. Публично изслушване с участието на Жан-Клод Трише когато няма нужда да представяме. Той е председател на Европейската централна банка. Днес той ще говори в качеството си на председател на Европейския съвет за системен риск. За първи път той се присъединява към нас в това си качество. Ще имаме, както обичайно, едно кратко представяне и след това ще има задаване на въпроси в обичайния формат по отношение на паричния диалог. Добре дошъл в качеството ви на управител на СССР. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, за мен е удоволствие да съм гост на вашата комисия в качеството ми на председател на Европейския съвет за системен риск, както току-що обяснихте, като искам да обясна на Европейския парламент, както се предвижда в член точка 4 от регламента за СССР, как възнамерявам да а, изпълнявам своите задължения. Европейския парламент трябва да бъде поздравен относно новата надзорна архитектура и относно бързия законодателен процес. Реформата показва, че Европа може да действа. Днес искам първо да ви обясня какво правим за това да положим основите на работата на комитета за съвета за риска. Нашата цел е да гарантираме ефективната работа на съвета който а, да може да се посвети на а, а, въпросите, по които работи още на първото се заседание. Взели сме вече съответните решения, за да можем в рамките на определените срокове да изпълним задачите, възложени на Европейския съвет за системен риск. След малко ще се спра върху макронадзора, с оглед на ранното предупреждаване за риска, което трябва да послужи за обхващане на цялата система. Съвета започна работа. Освен това, макропруденциалният надзор е една нова област на политика. Аз съм убеден, че ни предстои много работа. Нека да спомена как се създаде самия съвет за системен риск на 16 декември 2010 година законодателството във връзка с създаването на ССР влезе в сила и аз започнах моя мандат като председател на този съвет. В същото време господин Мървин Кинг, управител на Банка в Ингланд, беше избран за първи заместник председател на съвета за системен риск от членовете на Генералния съвет на Европейската централна банка. На 20 януари 2011 година Генералния съвет на съвета за системния риск проведе първото си заседание. Целта на това заседание беше основно да се поставят основите на този нов орган на Европейския съюз. Нека да каже какви решения приехме. Управителният комитет се състои от 14 члена, включително 4 членове на Генералния борд, които също са членове на Генералния съвет на Европейската централна банка. На 20 януари господин Марек Белка, управител на Народови банк Полски, господин Марио Драги, управител на Банка Деталя, Атанасио Сорфанидес, управител на Централната банка на Кипър и Аксел Вебер, председател на Deutsche Bundesbank, бяха избрани за членове на управителния комитет за 3 години. В същия този ден господин Стефан Ингвес, управител на Сфериес Риксбанк, беше избран за председател на консултативния технически комитет за 3 години. Генералният борт реши какъв да бъде мандата на този технически комитет. Комитета ще дава съвет, съвети и ще осигурява помощ за Европейския съвет за системен риск и освен това регулярно ще преразглежда условията за финансова стабилност в Европейския изключително и ще разкрива системни рискове. Смятам, че този технически комитет може да играе важна роля в преразглеждането и развитието на инструменти за макропруденциална политика. Противоцикличните капиталови буфери представляват един такъв инструмент. Те бяха обект на една наскоро приключила публична консултация по шапката на Европейската комисия. По отношение на консултативния научен комитет, Генералния борт реши да публикува обява за търк за назначаване на външни експерти, които да бъдат членове на този консултативен комитет. Нека да кажа няколко думи относно този орган парламента прояви интерес. Процедурата за проявяване на интерес е, в момента е на веб страницата на Европейския съвет за системен риск и ще бъде публикувана утре на всички официални езици на Европейския съюз в официалния вестник на Европейския съюз. Публикуването ще даде началото на периода на селекция. След това кандидатите ще имат 3 седмици за отговор. Целта е да се привлекат водещи експерти. Мандата на консултативния научен комитет включва определяне на методологии за разкриване на риск и оценка на потенциалното въздействие на тяхната материализация, както и по отношение на определянето и калибрирането на ефективни инструменти за макропруденциална политика, включително и подобряване на съществуващия инструментариум и модели, както и открит, независим и аналитичен преглед на макропруденциалните стратегии и оперативните рамки. На своята среща генералния борт, освен това, създаде правилник за дейността на СССР и определи кога ще бъдат срещите през 2011 година. Предвиждат се 4 допълнителни срещи тази година през март, юни, септември и декември. Накрая, секретарията на СССР беше създаден в рамките на Европейската централна банка. В него се включват повече от 20 члена от различни държави на Европейския съюз с различен професионален опит. Това разнообразие допринася за една а, съзидателна синтеза от идеи и ефективно функциониране на секретарията, за да може ССР да изпълнява ефективно своите задачи и да постигне своите цели. Това е всъщност крат, ако представяне на работата, е извършена до сега, за да се създаде на време ССР. Нека сега да поговорим малко за бъдещето, именно макропровинциалния надзор от страна на е, съвета. Според законодателството, Европейския съвет за системен риск е независим орган на Европейския съюз, който носи отговор за макропруденциалния надзор на финансовата система в рамките на Европейския съюз. Нека да подчертая три аспекта. На първо място ССР ще постави ударението върху превенцията и намаляването на въздействието на системните рискове, които застрашават стабилността на финансовата система на ниво Европейския съюз. В рамките на тази си задача съвета ще отдели специално внимание на хоризонталните рискове в държавите членки, рискове, които имат потенциално неблагоприятно въздействие върху реалната економика. СССР може да се вземе с въпроси, засягащи конкретна страна, ако те представляват системна заплаха за финансовата система на Европейския съюз, например чрез прехвърляне на рискове към други страни. Освен това, съвета ще отчита и глобалното развитие на нещата, на второ място, мисията на ССР, както парламента я е определил, е доста всеобхватна. Макропровинциалният надзор от страна на съвета покрива не само банките, но и финансовите посредници, пазарите, различните видове продукти и инфраструктури, които могат да породят притеснения относно финансовата стабилност на ниво Европейски съюз. И накрая Дейността на съвета за системен риск ще се основава на силно сътрудничество между неговите членове. Основна част от работата на съвета е да комбинира анализи, изготвени от микронадзорници и централни банки. Нека да кажа, че в това отношение първото ни заседание беше обещаващо. Сега започваме макропруденциалните дейности на оперативно ниво в рамките на съвета. Генералният борт се споразумя да разгледа системните рискове в финансовата система на Европейския съюз и това ще става на 3 месече. Освен това могат да се проучват и разглеждат дългосрочни структурни е, въпроси, свързани с финансовата стабилност, до толкова доколкото те могат да създадат бъдещи рискове. Както вие решихте, Генералния борт ще заседава възоснова на информация, която се дава от управителния комитет и възоснова на приноса на всички членове на съвета. Освен това, за всяко заседание на Генералния борт, Европейска централна банка ще изготвя прогноза относно основните системни рискове в Европейския съюз, възоснова на анализа за цялостна финансова стабилност. Европейския съвет за системен риск ще продължава да използва широк набор от количествени и качествени индикатори, както и аналитичен инструментариум. Те ще включват, на пример финансови показатели за стабилност, показатели за ранно предупреждение и модели от този род, модели на прехвърляне и зараза, както и стрес тестове. научния комитет на СССР, за който вече говорих, има мандат да допринася за аналитичните методологии за разкриване и оценка на системния риск. За да се гарантира цялостен анализ на системните рискове, СССР планира да има процес на събиране на данни за целите на макропруденциалния надзор, като ще разчита на своите членове. Например, Европейската централна банка ще дава на съвет данни относно макроекономическото развитие, както и други налични данни относно финансовата система за целите на макропроденциалния надзор. Европейските надзорни органи играят много важна роля, когато става въпрос за събиране на надзорни а, данни относно финансовите институции в а, СССР. Цялата тази информация ще бъде допълвана от а, данни свързани с пазара, както и от данни, свързани с проучване на пазара чрез събиране, събрани чрез събиране на, на информация от частни лица. ССР ще започне да издава предупредителни сигнали и препоръки за колективна политика. Нашия консултативен технически комитет ще започне да разследва възможни а, възможността за възможни инструменти, е, за които да се правят препоръки. По отношение на подготовката за предупреждение и препоръки, ССР иска да интегрира целият необходим опит по най-ефективен начин. Това означава, че от самото начало техническия комитет ще участва в подготовката. Освен това, групи от различни експерти, от различните институции, е, членове на ССР ще могат да играят важна роля. Искам да ви напомня, че както реши парламента, и, и съвета. Освен това, СССР няма задължителни правомощия. Съвета трябва да дава убедителна информация и да изгради доверие към себе си с течение на времето. За препоръките на СССР се предвижда механизъм за последващи действия, възоснова на принципа съобразявай се или обяснявай. Европейския парламент играе важна роля в тази връзка, освен това, препоръките на СССР могат да бъдат публично достояние и тогава парламента може да покани председателя на СССР да ги представи. Ако препоръките останат конфиденциални, те могат да бъдат разгледани в рамките на конфиденциални разисквания е, които е, ще включват и председателя на СССР е, поне два пъти годишно при закрити врата. Освен това, аз съм сигурен, че парламента ще следи отблизо работата на Европейския съвет за на Иск. Много се радвам, че председателя ще бъде канен годишно да представя годишния доклад на СССР пред парламента и да присъства освен това на изслушвания в различните комисии. Очаквам, че ще има доста плодотворни разисквания. Искам да приключа. Искам да ви уверя, че господин Марвин Кинг, първият заместник-председател, втория заместник-председател и аз самия, заедно с всички колеги, членове на СССР, сме готови да работим за постигане на тази е, важна мисия, която е дадена на СССР от страна на Европа чрез тясно сътрудничество. Готови сме да изработим механизми за идентификация на риска и да правим анализи, както и да отговаряме на вашите препоръки. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Сега ще преминем към въпроси и отговори. Ще се опитаме да спазваме времето от 5 минути. По някаква причина малко сме си сменили местата, затова ще следя за времето. Първо е въпросът от Жан-Пол Гозес от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да поздравя нашия докладчик, който се занимаваше с въпросите за надзора. Той свърши много добра работа. Настоящия председател на Европейската централна банка председателство е Европейския съвет за системен риск. Това води до там, че няма да се води дебат за ефективността. А, ние в парламента миналата седмица направихме всичко възможно, за да не бъде прият пакета за а, надзора в рамките на различните директиви и регламенти. А, нашата цел беше да бъде запазен духа на регламентите, а не толкова дословния текст. Моят въпрос е как виждате за в бъдеще вашите отношения с трите големи органа, които бяха е, създадени, чието председатели бяха избрани? Благодаря. Благодаря за въпросите. Бих искал да поздравя новоизбраните председатели на трите европейски органа. Успяхме да проведем вече нашето първо заседание, но всичко, което се случи в този момент, ме кара да мисля, че сътрудничеството, което ни предстои и което е толкова желано от парламента, ще бъде изцяло в дух на доверие. Ние работихме много тясно с представителите на тези три органа за подготовката на първото ни заседание – най-важният документ, по който работихме, е, по който работим, е нашия правилник за работата. Това е, ще бъде един много комплексен документ, който беше подготвен в дух на доверие и, разбирателство. Аз смятам, че Европейския съвет за системен риск ще бъде много добра и сътрудничеството на състрите органа ще бъде добро. Що се отнася до набелязването и изпълнението на мерки за ограничаване на риска. И смятам и това, което до сега се случи, показа колко е необходимо да извършим съответните анализи, за да можем да оценим системния риск. Това, според мен, е правилният подход. И мога още от сега да кажа, че ще имам повече да ви разказвам, когато започне работата за социалистите и демократите, господин Ланко. Мерси, мадам ла президент, месье президент. Благодаря, госпожо председател. Господин Председател, очевидно ние ще имаме много повече задачи в бъдеще, а от тук Пристичат и повече проблеми за вашата нова длъжност, тъй като очевидно ще нараства рискът на пазара. Как смятате, че ще можете да преодолете тези трудности? И на второ място, очевидно инфлацията в момента е монетарна, но економиката е економическата ситуация е свързана и с цените на суровините. А покачване на е, основния лихвен процент едва ли ще се окаже ефективно средство. През последните два месеца е, нарастват цените. Е, смятате ли, че ще направите тази стъпка, свързана с покачване на основния лихвен процент, който би могъл да помогне в тази ситуация на Европа. Господин Трише, да, имам проблем. Въпросът, който бе зададен, е всъщност насочен към председателя на Европейската централна банка – но също времено тук съм поканен повече като председател на Европейския съвет с системен риск, но естествено и в качеството си на председател на Европейската централна банка. Все пак е, трябва да кажа, че двете длъжности и двете институции би трябвало да бъдат ясно разделени една от друга. От една страна, е, отговаряйки вече на въпроса, имаме договора от Мастрихт. От друга страна, ние е, създаваме един е, Европейски съвет за системен риск. Госпожо председател, вашето мнение? Изчакайте. Много е важно да не смесваме паричния диалог и ролята на председател на Европейския съвет за системен риск. Моля ви да отбележите това. На няколко пъти ни обещаха нещо подобно и аз си спомням, че казах, че всъщност ще е по-трудно за господин Трише да отговори на натиска, който ние ще подложим. Може ли да отговорите сега в качеството си на председател на СССР? Да, тук бяха казани някои неща във връзка с паричната маса. Въпросът, който зададохте във връзка с паричната маса, може да получи следния отговор. Естествено, ние следим процесите с тревога. количествата пари са свързани и с е, брутния вътрешен продукт, е, но по отношение на индикаторите предпочитам да не казвам нищо. Следващият въпрос казва председателката. Силви Голар, която беше докладчик по отношение на съвета за системен риск. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател на Комисията за системен риск. Много се радваме, че сте тук е, на този разговор с нас, именно в това качество, господин Трише. Вие споменахте и научния съвет. Парламентът именно поиска създаването на този съвет или комитет и ние много се надяваме, че по този начин ще можем да помогнем на Европейския комитет или Европейския съвет за системен риск да действа на световно равнище. Не знае какво ще успеете в крайна сметка да постигнете като резултат, но се надявам то да не отстъпва на постигнатото от другите силно развити държави. Какво смятате да предприемете по отношение на следващите тестове за устойчивост на банките? И е, включително и в рамките на Европейската централна банка. Да, както вече казах, ние полагаме усилия да се придържаме точно към указанията, не точно към буквата на всичко това, което парламентът реши, но а, към духа на това решение. И в никакъв случай няма да се бавим. Така че още на първото заседание започнахме с обсъждане на процедурата. Надяваме се да постигнем и желаните резултати в рамките на научния съвет. А сега, що се отнася до взаимоотношенията ни с е, органите за банков надзор, ще кажа, че при първото заседание, е, при първата ни среща, информацията, която получихме, бе наистина много съществена. Сътрудничеството с Европейската централна банка показва и как би трябвало да действаме по отношение на банковите тестове за устойчивост в бъдеще. Както казах, този специализиран научен съвет естествено ще трябва да поработи по въпроса по-обстойно Необходимо е сътрудничество между различните институции, но първата среща премина в много конструктивен дух на желание от страна на всички за сътрудничество и се надявам, че всички професионално ще се отнесят към задачите си. Благодаря Дир Кепинг от името на ЕКАРА. Благодаря, госпожо председател. Господин председател. Наскоро някои европейски лидери предложиха мерки, според които инвеститорите ще трябва да платят за загубите, вместо да ги слагат на плещите на данакоплаците. Други казват обаче, че това ще окаже негативен натиск върху така или иначе е, изложените на риски институции. Това ще създаде е, системен риск. Какво можем да кажем за метафората на подстригването? Ако нямаш е, много коса, постригването ще е болезнено. Като председател на Европейския съвет за системен риск, какво смятате вие за това орязване или постригване? Имате ли една позиция или пък две позиции поради другия ви пост, освен това. Благодаря. Според вашите критерии, аз не трябва много да се притеснявам. Нека да ви кажа, че имаме програми, например в Гърция, които са одобрени от международната общност и от борда на МВФ именно от целия свят, одобрени и от европейските органи, от комисията и от правителствата, тъй като те са решили да се финансира такава програма за приспособяване и посланието е много просто. Прилагайте програмата. Това се прави в целия свят в много случаи. Прилагайте програмата. Това е посланието, което дадохме и на гръцкото правителство. В Ирландия е точно същото положението. В Ирландия имаме програма, одобрена от целия свят, от МВФ, от Международната комисия. Програма, която е одобрена от всички и се финансира от МВФ и от Европа. Прилагайте програмата. Тази програма не включва подобно понятие е, като вашето, нека да прилагаме програмата. Възстановяването на доверието винаги отнема време, защото трябва да се докаже, че програмата се прилага убедително, 3 месечи е след 3 месечи и ние, заедно с комисията, проверяваме поне по отношение на Европа, как се прилага тази програма. Нека да добавя още нещо. Съвременните пазари се създават от дългосрочни инвеститори и краткосрочни инвеститори или дълги и кратки инвеститори. Дългосрочните инвеститори от частния сектор губят средства, когато се прави постригването, за което вие споменахте. Краткосрочните инвеститори печелят. Това е нещо, което не трябва да се забравя, когато говорим за този важен въпрос. Още веднъж. Посланието е, че трябва да се прилага плана. Благодаря. От името на зелените Паскал Камфан. Благодаря, от името на зелените искам да ви уверя, че много се радваме за това, че се създаде Европейския съвет за системен риск като единствена институция на европейско равнище, която ще следи и за частните дългове. Знаете, че имаше проблеми с пакта за стабилност при кризата. Една голяма част от е, държавния дълг на практика е, води началото си от е, частни задължения. Например, в Испания е така, но не само там. И затова ще ви попитам какво възнаменявате, за да е, прилагате ефективните мерки в това отношение. И още нещо. Като председател на Европейския съвет за системен риск, вие може би ще имате възможност да действате превентивно, така че да предотвратите прекаленото покачване на, на лихвите, а, което би могло да се окаже и опасен балон или смятате, че инструментът е, основна лихва и покачване на лихвата е много полезен? Вие самият е, споменахте всъщност съвсем конкретни стъпки какво бихте направили вие в е, качеството си на председател на Европейския съвет за системен риск, за да се предотвратят такива балони като частните задължения в е, Испания е, с оглед на изминалата криза, естествено? Благодаря, казва господин Трише. Нека да изясня нещо. Договорът от Мастрих изисква от Европейската централна банка мерки за гарантиране на ценовата стабилност. По време на първия си мандат банката не е поставена пред това предизвикателство. В момента не се поставя така въпроса. Ние предприехме едно стандартно измерване на стандартните е, основни лихви, за да гарантираме стабилността на цените в качеството си на председател на Европейската Централна банка аз естествено имах е, възможност да кажа, че е, през първите 12 години от съществуването на банката в е, еврозоната процентът на лихвеният процент се равнява на 1,8, а това в крайна сметка се свързва много добре и с нашата дефиниция за стабилност на цените. И така отново се връщам на договора на Мастрихт, в който е записано, че е, европейската демокрация предполага растеж, економически растеж и че Растежът е, е предпоставка за стабилност е, на финансовите пазари, за стабилност на цените и в крайна сметка гарант за демокрацията. Това е условие, което е, естествено само по себе си нищо не може да, да постигне. Необходима е съответната фискална реформа, необходима е съответната економическа политика макроекономическият надзор, всичко това би трябвало да бъде в ред, за да можем наистина да постигнем е, целта. Така че това е, е важно условие, но не е единственото. А що се отнася до оперативните въпроси, ще ви кажа и това, което вие споменахте също във вашия въпрос. Ние сме в началото. Инструментариумът е много широк, но общо взето макроекономически инструменти ще се използват. Една голяма част от тези инструменти вече е, се използват от нашия консултативен съвет. Да кажем, дългосрочните инвестиции, точно за да се предотвратят тези мехури, тези балони, за които вие говорите, за да се създаде един антицикличен буфер, а също и а, инструменти, които ще ни позволят да предоставяме кредити за да предотвратим срив на системата. Всичко това в момента се обработва, правят се списъци на възможните мерки и инструменти. Вие знаете, че ние разполагаме с много забележително ноу-хау по отношение на анализите, така че всичко се анализира много подробно, много обстойно, а решенията не се взимат само от нас. Но струва ми се, че Европейския съвет за системен риск ще бъде много важна институция, най-вече от гледна точка на а, нравственото въздействие. Благодаря. Спомням се, че когато създавахме ССР, говорихме за конфликт на интереси между ролята на председателя на ЕЦБ и председателя на СССР. Аз се изкушавам да задам един въпрос, да ви питам дали имате позиция, но няма да задам този въпрос. Колеги, ще имаме различни изслушвания. Колеги, това не е процедура по привличане на вниманието. Няма как да зададете всички въпроси, тъй като ни остават само 3 или 4 периода за въпроси. Бурхард Балц от името на НП. Благодаря ви, госпожо председател. Аз имам един съвсем кратък въпрос, защото че беше засегната темата за подтригването и беше предложено решение от засегнатите държави. Е, е, спомена се за Европейския инструмент за стабилност, от който Гърция и Ирландия биха могли да вземат средства за оздравителните си е, програми. Аз не бих искал тук да коментирам слухове и всякакви сценари но това ме навежда на един друг въпрос, който лично много ме интересува. Вие, като Европейски съвет за системен рис, и другия орган под ръководство на Краус Рейглин. Как вие работите заедно? Има ли вече такова сътрудничество и какви са вашите планове като председател на Европейския съвет за системен риск? Thank you very much indeed. Много ви благодаря. Въпросът е открит. Абсолютно ясно е, че стабилността на еврозоната в нейната цялост е много важна от системна гледна точка за всички 27 държави членки. Не забравяйте, че ЕЦБ поставя фокуса върху 27-те. Както вие казахте, трябва да идентифицираме кое може да се окаже системно на ниво 27 държави членки. Може да идва този системен риск от една страна или от група страни, но да се разпространи като зараза. Така че това е един въпрос, който трябва да разгледаме. В рамките на Европейския съвет за системен риск участвам, че колкото по-стабилни са подкомпонентите, свързани с 27-те, толкова по-добре ще е за 27-те в тяхната цялост. Не искам да изпреварвам нещата, защото ние не сме обмислили точно този въпрос, а ще трябва да го направим. Председателката, благодаря. От името на социалистите и демократите Елиса Ферейра. гада. Благодаря. Първо искам да пожела успех за бъдещата ви работа. Имам един въпрос във връзка с подстригването, с а, средствата за гарантиране на сигурността. А, с Говореше се вече за задлъжнилостта на някои държави. А, Все още не сме е, преодолели кризата на големите финансови институции в е, Европа. Смятате ли, че с тези международни банки, които са твърде големи, за да а, е, а, фалират, не допринасят за системни риски, каква роля може да изиграе е съвета за системен риск в това отношение? Би ли могло да се създаде Европейски фонд за финансово санирана и по този начин да се повлияе върху европейската политика за економическо управление. Вие говорихте и за надзорните рискове. Как виждате вашето сътрудничество с комисията за идентифициране на риска, който произхожда от дисбаланса между системите? И що се отнася до възнаграждението и баланса, който се препоръчва, бихме ли могли да очакваме по-голям държавен дълг и какво решение може да се предложи за него? Е, Благодаря. По първи въпрос свързан с постригването като цяло. Вече ви казах, че имаме планове. Плановете трябва да се изпълняват по възможно най-добрия начин, както ставаме свидетели в целия свят. Според мен е много важно да не се смесват нещата. Одобрените планове трябва да се изпълняват, и участвам, че за целите на доверието пред международната общност, не само на Европа, страните ще трябва да изпълнят това, което се предвижда. Надявам се, че ще го направят убедително. По отношение на новия правителствен пакет или пакета за управление, поправя се оратора, СССР не го е разглеждал. Може би от гледна точка на здравия разум ще трябва да кажем, че ако има подобрение в управлението на който да било подкомпонент на 27-те, това ще е добре за системната стабилност за 27-те държави. Вие разглеждате този въпрос, имате пред себе си целта за приемане на важни решения, които засягат управлението. Надявам се, че парламента и настоящата комисия ще демонстрират ясна воля за укрепване на управлението, защото много често проблемите са свързани с липсата на добро управление. Това е урок, който може да научим от предишния ни опит. На практика обаче нещата проработват и вие по-добре от мен знаете как трябва да се вземат решенията. По последния коментар, в първия си отговор казах нещо по отношение на държавния дълг. Искам обаче сега да отговоря на въпроса ви свързан с проблема твърде големи за да фалират. Нека да ви кажа, че провеждаме дебати, които са важни за целия свят. Не за момента, но във връзка с новия постоянен режим. Имаме база от 3 прилагаме новите правила, опитваме се да разгледаме всички аспекти, свързани с макропруденциалния надзор в а, света по отношение на институциите, които са важни от системна гледна точка и оказват влияние от системна гледна точка. По дефиниция ние се занимаваме с трансгранични институции, които работят в целия свят, имат въздействие в целия свят и трябва по някакъв начин да ги обхванем, това не е лесно. Не трябва да се оказваме в същото драматично положение, на което станахме свидетели след фалита на Lehman Brothers. Трябва да сме ясни по отношение на факта, че трябва да има превенция. Ако има големи институции, институции от системен характер, които изпитват сериозни проблеми. То трябва да има трансгранични механизми за намиране на решения, които да бъдат разгледани на глобално европейско ниво. Сега от името на Алде Волф Клинца. Господин председател, вие отскоро сте на тази длъжност и естествено, че ще ви трябва малко повече време, няколко седмици или месеци, за да заработите истински като институция. Смятате ли, че през март ще можете да дадете вече оценка на системния риск? Мисля си в момента за някои банки в Германия, моята страна, в която смятам, че има доста банки, които са на ръба. Да, също но стана дума за така наречените балони или мехури на финансовия пазар и също времено Очевидно, в рамките на диалога, който водим около финансовите пазари, до този момент не са взети никакви мерки и не се казва нищо конкретно. Какви според вас са рисковете и какво ще предприемете вие? Определено очаквам, когато проведем първи дебати в рамките на ССР по отношение на системния риск, да можем да ви докладваме ще видим дали това ще стане публично достояние или не. Вероятно ще трябва да поддържаме пряка връзка с вас, госпожо председател. Борда ще реши. Ние сега работим. Имахме вече първо заседание. Още не сме започнали работа с пълна скорост. Ще имаме три срещи преди аз да напусна поста си като председател на ЕЦБ и да поема напълно поста си като председател на съвета за системен риск. По отношение на вашия въпрос, когато на предишни изслушвания ме питаха какво ще кажа по отношение на валутната политика, ако Казвах, че ако отчитахме интересите само на Германия или на някоя друга страна от еврозоната, а не на 321 милиона души, нямаше да може да има финансова стабилност. Трябва да създадем политики за стабилност на един огромен вътрешен пазар. Пруденциалният надзор в страни, които са изправени пред сериозен риск по отношение на тези балони е, е нещо много важно и пруденциалният надзор е поставен на карта там. Знаем за критериите от Маастрих, но един от уроците на кризата е, че трябва да задълбавим още, за да разберем какво означава структурен. Когато има бум в економиката, лесно се спазват критериите от Маастрихт. В двете посоки фискални политики и пруденциална политика ще имаме много работа. По отношение на пруденциалния надзор ние сме в сферата на правомощията на ССР. Това е абсолютно важно. Остава ни още малко време, казва председателката. Секретарята прояви голям оптимизъм относно колко въпроси ще могат да бъдат зададени. Ще дам възможност на трима колеги да се изкажат. Астрид, Антолин и след това Вернер Ланген. Моля ви да бъдете максимално кратки. След това господин Трише ще отговори на всички тях. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, господин председател. Зная, че трябва да съвместявате тези две длъжности, за съжаление не от дълго време. Кризата във връзка с държавната, държавните дългове ни занимава от дълго време. Като председател на Европейската централна банка, за съжаление, микрофонът на а, госпожа Люлин не е в ред. Трябва да се смени, очевидно. Thank you. Euh, euh, Господин председател, исках да ви попитам следното. Като председател на ЕССР държавният дълг очевидно е тема, която би трябвало да ви тревожи. какво е становището ви е, в сравнение с становището на други институции. Какво бихте могли да кажете във връзка с, е, с равнището на частните задължения в Европа? След е, кризата смятате ли, че нещата са се вължили или че все пак се забелязва някакво подобрение, особено по отношение на Европейската банкова система? Господин Антолин. Благодаря. Исках да благодаря на господин Трише за това, че дойде при нас и да му пожелая много успех е, на новата длъжност. Бих искал да ви кажа следното. Искани са се ви да бъдете последователни. От друга страна обаче да покажете ново измерение на вашата работа, да действате бързо и амбициозно. Ще успеете ли да го направите? Ще можете ли да бъдете амбициозен, ако има регулаторни рискове? И ако има нужда от повече прозрачност и повече яснота, в ние работим в момента по въпросите на управлението и трябва да можем колкото може по-бързо да чуем вашето мнение. Моя въпрос е кога ще може да излезете с първа препоръка, господин Трише. Следващия оратор. Е Господин председател, да ви поздравя за работата на новия пост. Миналата година на предишния пост работихте за стабилизирането на еврозоната в, на тази нова длъжност, със сигурност част от вашата задача ще бъде наблюдението и стабилизирането на пазарите. В момента ние провеждаме дискусия относно две директиви, дериватите, късите продажби. Е, новия съвет е, ще зададе ли е, пределни стоености за клиринг като параметри за оценка на риска? Antolin, uh, you spoke so fast, we didn't get any... Антолин, толкова бързо говорихте, че не разбрахме какъв е вашия въпрос. Бихте ли повторили? Само въпроса към края. En relación con la rapidez, van ustedes estar pronto Последният ми въпрос се отнасяше до скоростта, с която ще работите. Кога ще може да излезете с първа препоръка? Благодаря, ще дам отговор на трите въпроса. Проблемите, които проистичат от суверенния риск, това е елемент, който има системно въздействие. Това е пределно ясно. И е нещо изключително важно на ниво някои европейски страни. Това е проблем на напредналата економика като цяло. Това е проблем, който виждаме на ниво напреднала економика. Ще разгледаме този въпрос подробно. Въпросът стои на масата и ще положим всички усилия по отношение на частната задлъжнялост в Европа. Наблюдаваме следното. Намалява се външното финансиране. Външното финансиране съставляваше значителна част, но тя все пак не беше толкова голяма, като в Съединените щати. В Съединените щати обема на кредитирането като цяло намаля. Последната статистика при нас показва, че обема на кредитирането е сравнително стабилен минус 0,2% от е, дълговете на частните домакинства. Частния сектор е, поправя се оратора. Ч обема на кредитирането за частните предприятия леко се е увеличил. Искам да се присъединя към една част от това, което казаха депутатите. Е, като цяло, централните банки, които си сътрудничат в рамките на е, Европейския съвет за системен риск, Е, но също така и в световен мащаб са принудени да взимат бързи решения. Ако да, е, решенията не бяха взети толкова бързо, финансовата и валутната политика като цяло ще да бъде поставена под въпрос. Искам да подчертая колко е важно, и това беше подчертано и от депутатите, да бъдат направени своевременно съответните анализи. Ние да можем на време да разполагаме с резултатите от тях. Европейския съвет за системен риск обхваща много наброй различни институции и това е забележително, защото всяка от тези институции има а, своя а, история, има собствени приоритети, въпреки това ние работим като екип и това беше поискано така от вас. Вие искахте да създадем екип, който да а, може да взема колкото може по-мъдри решения, същевременно обаче и бързи решения. Искам да почета още веднъж следното. Все още не сме взели решение по отношение на изтънчените модерни инструменти. Ние не сме органа, който трябва да работи по отношение на пазарите на деривати. Например, очакваме много информация от съответните лица, но в момента не мога да ви дам точна информация относно праговете, например. Знаем, че има пазари, които са се разраснали с 5, 6, 7, 8, 9, 10 в рамките на 10 години. Така че трябва да има някакъв вид разбирателство. Тук разбиране на нещата ще ви дам по-подробна информация следващия път. Много благодаря. Извинявам се на онези политически групи, които не можаха да бъдат включени в а, въпросите, разпределени по системата Донт. Този въпрос ще трябва да засегнем някой друг път. Благодаря господин Трише. Благодаря ви за гостуването. Вижте идвате и друг път. Знам, че е трудно да разделяте двете си роли. Благодаря ви за това, че днес бяхте гост като председател на Европейския съвет за системен риск. Сега ще трябва да напусна и ще дам председателския пост на госпожа Люлинка. Аз ще участвам на среща с председателския съвет, заедно с господин Трише. Благодаря.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 председател. В момента имаме много заместник-председатели и тъй като никой от тях не е тук, аз ще продължа и ще водя заседанието. Имаме е, изказване по правилника. Госпожо председател, бих искал да занимая колегите от комисията с следния проблем поисках е, думата, за да задам въпрос от името на Обединената левица. Е, по време на изслушването и на разговора с господин Трише, е, всички политически групи имаха възможност да задават поне по два-три въпроса, а Обединената левица не получи думата изобщо. И точно когато дойде време, за да си зададем и ние въпросите, извинеш трябваше да изслушаме обяснение от страна на председателката на комисията за системата ОНТ и разпределението на времето. Как е, всъщност да си обясним това, че някои политически групи получават винаги много повече време, а други изобщо не получават време? Много бих искал да получа отговор. Скъпи колега, казва председателката. ще е, обсъдим въпроса и на следващото заседание ще получите отговор. Аз смятам, че не знае дали колегата е прав. Най-вероятно има някакви основания за оплакване. Аз имам във всеки случай друг въпрос. Погледнете часовника тук. Дали, тъй като председателката е от Великобритания, времето, което показва часовника е по е, Гринович или Да, ти сам всъщност назова а, причината а, за това, че часовникът показва а, британско време, а не брюкселско време, не местно време. И така, преминаваме с следващата точка от дневния ред. Съобщение на председателя. Докладчик по темата която се нарича Единен пазар за предприятия растеше. Господин Фейо ще дам думата на господин Фейо. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка. Гонгуар Епинг. Има ли докладчик в Сянка от Обединената левица? Не. Господин Фейо има думата. Благодаря, господин, е, госпожо председател, извинете. Ще използвам случая, за да говоря на родния си език. Впрочем, и в Португалия е, часовниците показват британско време, така че е, аз се чувствам като у дома си. бихме могли да направим е, връзка и с доклада на колегата Гарсия Маргало и Марфил. Е, по точка 5 всъщност аз ще го замествам, тъй като той в момента отсъства. Благодаря на секретарията, най-вече на Дженифър Ланг за съдействието. Е, секретариатът ни помогна много при работата по тези точки. И сега е, се връщам на същинската ми тема да, водеща комисия по точка четвърта всъщност е комисията ИМКО, единен пазар за предприятия и растежи, и ние сме, така да се каже, консултанта в този случай. Различни са елементите. Становището е свързано с обсъжданите изключително важни е, политически въпроси данъчни въпроси, еврооблигации, доклада Монти. Ще подчертая най-вече следното. Ние, заедно с моя колега, Маргайо се опитваме да постигнем колкото е възможно по-широко съгласие. Естествено, че различия в мненията има, но тук на това място ще си позволя да посоча още веднъж, че става дума за становище на нашата комисия по економически и парични въпроси. И по отношение на становището е хубаво да има съгласие – Поради графика и късите срокове ние нямахме възможност да се срещнем директно с колегите. Но смятам, че това становище наистина притежава необходимия потенциал, за да се постигне съгласие. От една страна по отношение на единния пазар за предприятия и растеж и по отношение на единния пазар за европейци. И така, ако постигнем наистина широк консенсус, ще можем да предоставим на водещата комисия ИМКО предложения, които наистина ще отразяват по-голямата част от мненията. Благодаря, господин докладчик. Вие всъщност започнахте да говорите по двете точки едновременно. А, и в момента има малък проблем с докладчиците в сянка, които а, са едни и същи от зелените и от консерваторите, реформистите, но не са едни и същи от НП и от социалистите и демократите. Така че първо ще дам думата на господин Лиам Ванго. и господин Котас, по доклада на господин Мангайо. Господин Манган след което останалите госпожа Гола. Благодаря ти, Астрид. Е, уважаеми господин докладчик, е, скъпи колеги, първо искам да благодаря на господин Фейо, който работи бързо е, и още миналата седмица предложи компромисни изменения. Задачата, която той имаше, естествено е тежка. Той доста се постара, но е необходимо да се направи още малко, за да може да се удовлетворят всички страни. Една от спорните теми е темата за, темата за фискалността. трябва да се направи така, че да се облегчат предприятията от гледна точка на фискалната политика, но една от основните трудности идва от липсващата хармонизация на данъчното право в и затова в изменение 26-то ние предлагаме да поискаме от комисията колкото може по-бързо законодателно предложение, за да имаме един наставка за облагане с данъци на предприятията. Е, изменение 29 от силови глас също е важно за еврооблигациите и това е особено важно в настоящия период, във времето на криза, за да може да предотвратим спекулацията на пазара. Всички познават как проблематиката, но еврооблигациите могат да послужат за подобряване на конкурентоспособността на Европа в рамките на стратегията Европа 2020. Искам да ви обърна внимание внимание на въпроса на взаимната зависимост между малките и средни е, предприятия и техните доставчици. Знаем, че малките и средни предприятия са много важни за економиката на Европа, но трябва да си дадем сметка, че те зависят от множество други предприятия. И административната тежест не е единственото, е, което се явява като пречка за тяхната дейност. Връзката между малките и средните, между големите и средните предприятия е важна. И трябва да подчетем тази връзка, за да сме сигурни, че ще подкрепим европейската индустрия не само в рамките на европейския пазар, но и в глобален мащаб. Изменение 21 засяга тази тема. И бих искал да този дух да бъде изразен в компромисно изменение. Благодаря. În primul rând, doresc să-l felicit pe domnul Garcia Magalo pentru munca de... Благодаря. Бих желал да благодаря най-вече на господин Маргайо и да му пожелая успехи в по-нататъчната работа. Това, което той предлага е наистина много ценно и важно. Казва се е, нещо във връзка с субсидиите, които биха могли да доведат до деформации, до изкривявания в конкуренцията. Но понякога субсидиите, именно в условията на криза, могат да се окажат и полезни. Така че е, тук е, бихме е, предприели някои е, ограничения на текста, Марио Монти говори за социалното измерение на единния пазар и затова смятам, че една социална клауза, която е разположена хоризонтално, ще бъде в съответствие с член 9 на Европейския съюз и е именно инструмента, който ще ни доведе до целта. Така че в общи линии ще повторя това, че би трябвало да извършваме оценка и на социалния ефект по отношение на корпоративното управление. Трябва да имаме предвид също и участието на жените в управителните, надзорните органи а също времено и правата на работниците и служителите. Малките и средните предприятия заслужават много повече внимание, по-добър достъп до капитала, опростяване на процедурите, опростяване на данъчната система. Ще се спра и на правната сигурност на е, услугите от економически интерес предложенията на комисията е, не са достатъчни. Необходими са повече проучвания. Единният пазар се нуждае същевременно и от инструмент за колективно обещетение, което ще е, засили и ще подобри функционирането на вътрешния пазар. Госпожа Гуари по двата доклада. Благодаря. Искам да благодаря на Диого и на неговия колега за положените усилия. Когато изготвяме становище, не искаме да има твърде много изменения, тъй като така ще се осложнят нещата. По отношение на господин Трише и неговото посещение тук, мисля, че имаше една молба изпратена към групата Лорозиер и към експертите да се разработи законодателство. Много теми бяха засегнати, така че не сме работили сами. Мисля, че има много елементи, които трябва да се отчитат и трябва да отчитаме и равновесието между компаниите. Ние не искаме да започваме от самото начало винаги. Трябва да се подготвим добре. Притеснявам се, че комисията работи само върху някои аспекти, без да следи изцяло нещата. Така че ние трябва да следим какво става навсякъде, да отчитаме изискванията за конкурентоспособност от една страна, от друга страна трябва да има правила, които ще защитават услугите от общ интерес. Готови сме да проявим откритост може да разговаряме, да дискутираме. Трябва да има максимално ясно послание, за да ни чуят. В заключение искам да кажа, че е на лице потенциал за растеж, на лице е потенциал за развитие, когато става въпрос за реформата на вътрешния пазар. Това обаче трябва да стане заедно с мерките, които предприемаме по отношение на економическото управление. Трябва да работим заедно с този пакет за управление. Благодаря на Диого. Благодаря. Ще дам думата на Паскал Камфан, който е докладчик в сянка от името на Зелените за двата доклада. Благодаря. Присъединявам се малко или много към казаното от Силви трябва да намерим компромис. Не трябва да забравяме инициативата поета в доклада Монти. Има 50 предложения. Трябва да избягваме идеята, според която има мнозинство срещу мълцинство. Това е против доклада Монти, против компромиса. По отношение на духа на този доклад има едно изречение, което не виждам да присъства в предложените изменения, които сте раздали. Компромис С, точка 1А. В а, този компромис казвате, че комисията трябва да отчете препоръките на доклада Монти, като целта е да се насърчава конкуренцията и фискалното и финансово сближаване. По отношение на конкуренцията и социалното и данъчното сближаване, трябва да кажем, че някои аспекти на пазара трябва да бъдат разгледани в по-голяма дълбочина. Нещата не трябва да следват едно след друго. Трябва да се работи паралелно. Малко сме загубили от духа на доклада Монти. По отношение на данъчното облагане, трябва да обмислим идеята за национални данъци. Това е важна тема. Знаем това. Част от дневния ред на комисията за 2012 година. Чухме за този пакт, предложен от Германия и Франция. Мисля, че е, нещо подобно е приемано в Европейския парламент е, по един е, незадължителен начин – на няколко пъти. Сега по отношение на разпределянето на задачите, Диого Хосе Мануел, мисля, че трябва да имаме нещо написано по отношение на различните стълбове. Трябва да има някакво конкретно практическо положение. Накрая услугите от общ интерес. По тази тема също се работи. Тя се обсъжда в Комисията по вътрешен пазар. Лисабонският договор въвежда някои промени. Има предложения, които се правят и в акта за единния пазар, предложението на Мишел Барния. По отношение на конкретните предложения, свързани с МСП, паралелно с тях можем да поискаме предложения за услугите от общ интерес, за да може да разгледаме двете теми заедно. Ако искате да упростите правилата за МСП, може да поискате да има упростени правила и за услугите от общ интерес. В повечето случаи, когато става въпрос за социалните услуги, например, Става въпрос за много, много малки предприятия, така че трябва да разглеждаме нещата като пакет в преговорите. Сега господин Епинг има думата. По двата доклада. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с повечето аспекти от двата доклада. Искам да поздравя и двамата докладчици за положените усилия. Внесъл съм редица изменения, свързани с моя опит. Аз съм работил в Генерална дирекция вътрешен пазар. Целта е да се подчертаят някои основни принципи на законодателството за вътрешния пазар, например четирите свободи, които често се забравят. Свободното предвижване на стоки, капитал, услуги и работници. Освен това, взаимното признаване, това е един от най- важните принципи, за да се придвижим напред по отношение на осъществяването на вътрешния пазар. Подчертавам важността на политиката по конкуренция. Тя може да бъде засегната малко повече. Говоря за важния принос на малките и средните предприятия. Това са моите изменения. Мисля, че те са конструктивни, тъй като в крайна сметка сме се съгласили относно общия тон на доклада. Надявам се, че ще приемете моите текстове. Благодаря. Изслушахме докладчиците в сянка. Госпожа Краца желая думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на две или три изменения, които съм внесла във връзка с помощите, които бяха отпуснати на отделни национални економики в разгара на кризата. И как субсидиите или помощите се отразяват на конкуренцията, най-вече по отношение на пазара на енергия. Ние знаем, че за някои от страните има известни съмнения относно субсидии на в областта на, на енергетиката, което естествено би могло да се отрази на конкуренцията и да я деформира. Ще се опитаме да проучим въпроса. Ние малко бяхме позакъсняли е, и продължаваме да сме закъсняли, но все пак ще помоля някой от комисията да вземе думата. Благодаря казва представителката на комисията. В момента комисията изслушва становищата на участниците, на представителите на различните комисии в Европейския парламент. Тяхното мнение е много важен принос за създаването на една единна концепция за единния пазар. Господин Керфен ще е, изложи по-нататък е, становище в тази връзка. Да, аз съм се спрял на различни възможности които ще ни помогнат да формулираме единно становище по различни аспекти, свързани с единния пазар. Ще работим по отделните аспекти. Тук е, успяхме да проведем една кратка дискусия. Чухме различни мнения и много се надявам, че ще можем да обединим нашите мнения и отделните аспекти. Данъчната политика, еврооблигациите, малките и средни предприятия, предприятията доставчици за по-големи фирми продоволствената политика и най-вече съображенията, свързани с цялостното развитие на економиката, а не само с отделни браншове, са много важни и би трябвало да бъдат взети под внимание. По същество ние не променяме заключенията, формулирани в доклада Монти, а се опитваме само да ги приспособим към новата обстановка и да ги подобрим. Председателката, благодаря ви, господин Фейо, господин докладчик. Предстои ви още много работа. Виждам, че на 14 февруари ще трябва да се гласува на заседание на комисията в Страсбург. Не съм проверила целият график, но очевидно сроковете са кратки. Мисля, че това наистина е една порочна практика. В понеделник вечерта да се гласуват толкова важни становища и доклади, като това становище, особено по отношение на измененията и постигнатите компромиси, ние ще се нуждаем и от преводачи, така че не съм сигурна, че ще можем да спазим този срок. А водещата комисия също ще гласува в Страсбург. Следващата дата е 7 март и това бих казала, че е част от прочната практика, която трябва да бъде прекратена. Е, аз не отговарям за графика, за това отговаря председателката, но мога да ви съобща какво се предвижда и какво би могло да се случи. И така преминаваме към точка 6 от дневния ред Корпоративно управление в финансовите институции. Докладчик е господин Фокс. Господин Ашли Фокс, имате думата, колега. Имаме и докладчици в сянка. Някои от тях не са тук, но повечето от колегите са тук. Господин Фокс. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че сме съгласни за това как трябва да се разпределят задачите между Брюксел и Страсбург. Искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка и на другите колеги, които отделиха време за да внесат изменения. Сътрудничихме добре, има много разумни изменения. Искам да благодаря най-вече на госпожа Басеско, на госпожа Болси, на господин Кадрауи, който днес е тук. Господин Камфан ще ми прости, когато кажа, че не мога да приема много от неговите изменения, защото ние имаме е различна позиция по отношение на капитализма. Аз смятам, че то е нещо добро, пък господин Камфан смята, че той трябва да се изкорени. Когато погледнахме измененията, стана ясно, че има мнозинство, което подкрепя основната идея на моя доклад, а именно, че подхода съобразявай се и обяснявай трябва да продължи, като той ще бъде подкрепен от правила и регулаторен надзор на ниво Европейски съюз или на национално ниво, зависимост от това какво е необходимо. Част от измененията, които са получени, излизат извън нашата компетентност и навлизат в компетенциите на комисията по юридически въпроси. Искам да ви напомня, например, по отношение на възнаграждаването, че имаме, е, имаме компетенции по отношение на възнагражденията в финансовите институции, само когато става въпрос за институции, които са получили финансиране. В момента е, изготвям компромисни изменения, ще ги раздам на докладците в сянка. Призовал съм ги да дойдат на среща, за да обсъдим тези компромиси и да изготвим позиция, която да се надяваме, че ще е премлива за повечето депутати. Госпожо председател, гласуването в комисията ще бъде на 13 март. Надяваме се доклада да влезе в пленарна зала през месец април. Тъй като изоставаме с времето, тук ще приключа. Благодаря, господин докладчик. Сега ще дам думата съвсем за кратко на докладчицата в сянка. Господин Кадрол, извинете, казва председателката, ако съм ви объркал името. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря за уводните думи от страна на докладчика. Искам да му благодаря и за подхода, който е избрал. Надявам се, че на ни, следващата ни сбирка ще успеем да се обединим около обща позиция по отношение на голямата част от измененията. Мисля, че той не изказа становище по редица въпроси, по които все още трябва да се работи. Мисля, че що се отнася до принципа а, спазвай или обяснявай, той сказа правилна позиция. А, националните европейски регулаторни органи също трябва да поемат някаква роля, но какво трябва да направим, за да бъдем достатъчно амбициозни в нашите искания? Все още има различни виждания по този въпрос. различните политически групи са внесе доста различни изменения. По отношение на управлението на риска са внесла от името на моята политическа група различни изменения, от кои и искам да подчертая някои моменти, които са важни за нас. Е, ние смятаме за важно да съществува вътрешна система за управление на е, риска, а също така да се създаде и една външна такава институция, в която да работят е, експерти по темата. Смятаме, че е необходим известен надзор, за да се. А, наблюдава каква е практиката на различните предприятия. Имаме някои допълнения по отношение на управителните съвети. Членовете на управителния съвет са в известен смисъл експерти. Въпрос е управителните съвети да работят правилно като органи и да могат да извършват оценка на риска. За да се оцени тяхната компетентност, все пак са ни необходими и външни експерти по оценка на риска. Можем да споменем различни принципи, за които вече се говори, но моята политическа група смята, че са необходими допълнителни мерки, за да се е, предотврати прекомерното поемане на риск. Това е от нас. Иначе смятам доклада за много важен. Ние ще се опитаме, колкото е възможно, по-конструктивно да работим по предложените изменения. Благодаря. Е, Благодаря, господин, Кад... господин Кадрал. Те... Искам да се извиня на ЕНП. Господин Гозес ще замести госпожа Базеско. Имате думата. Благодаря, казва господин Гозес. Аз няма да я заменя, тя е незаменима, госпожа Базеско, само ще кажа няколко неща относно измененията, внесени от е, НП. Нашата политическа група като цяло е за принципа изпълнявай или обяснявай. Е, ние сме на мнение, че саморегулирането не е достатъчно с оглед на трудностите, които наблюдаваме. Има редица въпроси, по които не сме постигнали един единодушие, за това не мога да представлявам госпожа Базеско. Докладчик е, иска национални органи, ние сметаме, че са необходими европейски такива, защото регулацията трябва да се извърши на европейско равнище. Това е доказателство, че работата по изработката на компромисите няма да бъде никак лесна но няма да бъде и невъзможна. Ние ще, също ще се опитаме да постигнем, доколкото е възможно, компромиси. Благодаря, господин Гозес, казал председателката. Давам думата на госпожа Болс, докладчик Сянка от Алде. Тя обаче не е тук. Някой ще е представлява ли? Тя също е незаменима. Никой от Алде не иска думата. Следващия докладчик Сянка. Паскал Конфан. Oui, on va... Je vais essentiellement reprendre très... Благодаря. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Господин Карвалой се спря на основните моменти. Някои от промените, е, които подготвяме, са обсъдени вече и ги споделяме. Един от основния момент е свързан с е, този принцип comply uh, explain. Много важно е при всички положения да ограничим рисковите действия – Естествено, че е, всичко не може да се реши с измененията, които ние сме внесли. Имам предвид моята политическа група, но все пак има една червена линия. В никакъв случай не бива да се въвеждат по-стриктни разпоредби и да се предоставят е, много съществени правомощия на комисиите за контролиране на риска, така че но от друга страна пък комисиите е, по административните въпроси би трябвало да имат достатъчно правомощие, за да могат да осъществяват е, контрол. Да ограничават е, кумулирането на мандати и на постове в различни управителни и надзорни органи някакви ограничения трябва да се въведат. Така, че да се мисли и за интересите на акционерите, естествено, но и за на цялостното развитие на предприятията. В никакъв случай не бива да изоставаме от е, доклада, който вече е прият от е, нас, едно солидно мнозинство в парламента и е, директивата за капиталовите изисквания номер 3. Очевидно, други докладчици в сянка няма в момента, казва председателката. Тогава ще се предвижим още по-бързо към е, следващата стъпка, именно още веднъж за заключителни думи докладчика. Извинете ме, казва председателката. Забравих е, да е, дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател, казва представителят на комисията. Това е важен момент. Всички идеи, които чухме, са интересни. Трябва да приключим с оценката за въздействието и мисля, че ще е, се ориентираме към три от основните аспекта. Административни е, или управителни съвети, по-добро управление на риска и по-ефективно функциониране на системата. Ще проверим всички опции и идеи и ще ви информираме. Да, благодаря, казва председателката. Очевидно става дума за интересни идеи, които ще бъдат включени в предложенията е, и е, съм сигурна, че и господин Барни няма да се противопостави. Господин Ашли Фокс. Днес след това чухме много различни гледни точки и за първи път е, Имах удоволствието да чуя и господин Гозес, тъй като до сега разговорах с службата на госпожа Басеско. Забелязах, че ще е много трудно да се постигне компромис по всеки един от аспектите, които обсъждахме, но аз съм коръжлия и се надявам, господин Гозес, че и вие и аз ще положим максимални усилия. Благодаря. Благодаря. Господин Фокс. Благодаря ви за това, че казахте, че ще положите максимални усилия. Желая ви всичко най-добро. Е, е, още сега искам да ви изкажа своите съболезнования. Надявам се, че ще имате все пак някакви компромисни изменения, за да покриете тези 144 внесени изменения. Следващата точка в дневния ред се нарича къси продажби и някои аспекти на слаб повете за кредитно на изпълнение. Господин Паскал Камфан е докладчик. След това ще дам думата на докладчите Сянка, ако са тук. 25 минути сме напред с времето. Надявам се, че някои от докладчиците в Сянка ще дойдат малко по-късно. Вие решавайте да направим ли пауза. Искате ли да разговаряте само с един човек в залата, с мен самата? Господин Фърбер ще дойде, господин Гьобелс е заменен от господин Санчес Преседо. Ули Шмидт днес не е тук. Господин Камал не е тук. Господин Хендел от Обединената левица също не е тук. Аз нямам нищо против да направим пауза за 5 минути, и след това ще видим дали ще дойдат други колеги. Някои от докладчиците в сянка са на път към залата. Ще направим пауза за 5 минути. 10 минути, 10 минути. Моля политическите групи да гарантират, че техните докладчици в сянка ще дойдат на време. 10 минутна пауза. Е, е. Уважаеми колеги, графиците в дневния ред са само индикативни. Решихме, че ще изчакаме малко. Някои докладчици в сянка дойдоха. Ако докладчика желая, ще му дам думата. Господин Камфан Имате думата по отношение на късите продажби и някои аспекти на слоповете за кредитно неизпълнение. Госпожо председател, няма да ви задържам прекалено много и няма да говоря дълго като докладчик. Тук става дума най-вече за забележките на докладчиците в Сянка при това за заседание. Проведохме вече едно първо заседание, което бе много продуктивно, много ефективно. Междувременно се споразумяхме за някои компромисни предложения. Ще продължим да работим и през следващата седмица в Страсбург. Гласуването няма да бъде на 14, както е записано тук, а на 21. На 28, извинете. Едно гласуване на 28 феврари ще ни даде възможност да се споразумеем още преди заседанието на Корепер през март. По този начин няма да се отслаби позицията на парламента чрез едно закъснение от 15 дни. Няма да пострада и междуинституционалното сътрудничество с съвета. Благодаря ви, господин докладчик, казва председателката. Така ще процедираме. Давам думата първо на господин Санчес Преседо който замества господин Гъбълс, който също трудно може да бъде заместен, но вие можете да се опитате, колега. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да заместя господин Гъбълс, който днес, за съжаление, не може да присъства на това заседание, защото ръководи една парламентарна делегация в Ливан. Благодаря на господин Конфен в качеството на докладчик. Благодаря и на останалите докладчици в Сянка за добрия дух и добрата атмосфера, в която се работи по това досие. Приветствам най-вече постигнатите споразумения през последната седмица. Става дума за компромисни предложения, които предстои да се обсъдят. Но от името на социалистическата политическа група ще се спра на три основни аспекта. Първо, приложно поле. Този регламент би трябвало да засили да укрепи ролята на надзорните институции по отношение на всички операции на финансовите пазари, така че не би трябвало да изключваме продукти от всякакъв вид. Не е важно дали тези продукти се намират на регулирания пазар или на нерегулирания пазар, както е случая с слаповете за кредитно неизпълнение. Въпросът е надзорните органи да имат е, възможност да проследят всички продукти. На второ място ще подчертая проблема, свързан с прозрачността на пазара. Прозрачност трябва да има и е, е задължително да въведем съответното обозначаване. Не можем да се оправдаваме с съображения, свързани с високите разходи. Въпросът е да се постигне прозрачност, така че без такова обозначаване на а, късите продажби а, не може да се постигне прозрачност. И на трето място къси продажби които са необезпечени или слапове за кредитно неизпълнение, които са необезпечени, т.е. продажба на нещо без обезпечение. Ние знаем, че слабове, слаповете за кредитно неизпълнение са е, важен инструмент на пазара, но същевременно не желаем прекалена нестабилност и необезпечените къси продажби вече водят до една друга ситуация, която е непрогнозируема, непрозрачна и би могла да има много тежки последствия за пазара финансовите участници биха могли да предизвикат изкривявания на финансовия пазар, така че необезпечените къси продажби според нас трябва да бъдат забранени. Господин Гебелс е оптимист. Той смята, че междувременно вече е свършена добра работа и че в крайна сметка ще се постигне съгласие и по този спорен въпрос. Председателката, благодаря на вас. Вие заместихте чудесно господин Геодос, който в момента е в е, Ливан, така че може да се наслаждава на тази прекрасна държава. Сега би трябвало да дам думата на Оле Шмидт, но той не е тук. Затова ще попитам колегите от АОД дали биха желали да заместят господин Шмидт. Господин Кемал, имате думата. Благодаря. По отношение на предишния оратор, искам да кажа, че той отлично изпълни ролята на господин Гобелс. Е, желаем на господин Гобелс бързо и безопасно връщане от Ливан, макар че не съм съгласен с него по много въпроси. Искам да благодаря на Паскал за неговата работа. Е, колегата е проявил е, сериозно желание за работа по отношение на този регламент. Миналата седмица на нашата среща той прояви готовност да слуша, да приеме нашите позиции. Надявам се, че ще има компромисни изменения. Не всички ще са доволни с, с, по отношение на тези изменения, но а, си мисля, че е добре в крайна сметка да имаме някакъв вид а, компромис. Няколко въпроса искам да засегна. Е, притеснен съм по отношение на липсата на компромиси за сега. В момента се опитваме да е, създадем сериозни правила и за това е, се чудя дали можем да стигнем до компромис по отношение на резерва и локацията на резерва. Надявам се, че няма да има проблем в това отношение. Нека да не забравяме, че само 5% от акциите са локализирани, когато се търгуват. По отношение на пазарните мерки и разпоредбите свързани с тях, има искане те да станат по-гъвкави, не толкова строги. По отношение на държавните сопове за кредитно неизпълнение, когато говорим с държавите членки в службите за управление на дълга, Разбираме, че те се притесняват по отношение на покриването на необезпечените къси продажби. Мисля си, че онова, което искат зелените да има цялостна забрана, не може да се изпълни. Това ме притеснява. По отношение на разходите за заемане, ако засилим тези разходи за, за заемане на средства, всъщност правителствата е, ще вземат от обществените услуги, а няма да осигурят средства за подобряване на обществените услуги. Ако е, вдигнем е, лихвите по кредитите, просто ще пострадат обществените услуги. Разбирам защо някои институции искат да използват тези необезпечени къси продажби. Много често те не могат да получат някаква гаранция за е, някакъв вид инвестиция и когато говорим за правителствени политики, те могат да използват е, държавни слопове за кредитно на изпълнение, е, за да покрият някои облигации. Има взаимна връзка и по отношение на риска при дефолт, риска от дефолт при инвестиции. Говорих наскоро с хора, които искаха да инвестират в шопинг мол в една държава членка и, и те казаха, че искат да използват необезпечени е, слапове за кредитно изпълнение, за да е, гарантират е, своята инвестиция в този проект. Колегите искат да получат някакъв вид гаранция. В момента няма никакъв вид гаранция, никакъв вид застраховане по отношение на подобни инициативи. Какво ще стане, ако тези хора не могат да разпределят риск по отношение на своите е, инвестиции. Ще има забрана, така ли? Знам, че искаме да се справим с злоупотребите по отношение на късите продажби и по отношение на необезпечените е, къси продажби най-вече, но трябва да има директива за злоупотребите на пазара, е, вместо това да се предвижва в подобен регламент. Можем да намерим някакъв вид корелация някакъв вид изменение, което да е, е по-добро по своя характер и да отчита ситуация, в която може да има спекулативен характер, например по отношение на банки, е, които финансират развитие, е, реконструкция, възстановяване, някакъв вид инвестиции от този род. Социалистите, НП и Зелените искат да забранят необезпечените къси продажби. Моите колеги не могат да приемат това. Погледнете какво ще е въздействието върху реалната економика. Не дейте да търсите само политически дивиденти можем да кажем, добре, забранихме тези необезпечени къси продажби, какъв ще е ефекта върху економиката? Колеги, Нека да проучим въздействието върху реалната економика и нека да не вдигаме нивата на лихвите, когато става въпрос за заеми за правителствата. Благодаря, господин Камал. Смятам, че посланието достигна до всички вас. Добре дошъл на Оле Шмидт, който е докладчик в сянка на АЛД. Давам му думата. You, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че аз ще ви подкрепя. Чух последните изречения, които казахте. Трябва да призная, че темата е изключително сложна. Няма прости решения. Но пък отговорността трябва да я поемем. И мисля, че Паскал признава, че не трябва да правим нищо, за което не знам какви ще са последиците, тъй като това ще бъде изключително вредно за пазара. В началото искам да кажа, че в преговорите, които проведохме, се демонстрира приятелско отношение, добро настроение – И си мисля, че е, Паскал, вие положихте максимални усилия и постигнахте максималното. Може би ако имаше повече време, можеше да се постигне малко повече. Секретарията също доста ни улесни. Подкрепям част от предложенията тук. Например, предложението по отношение на ЕСМА – То е добро, може да се отиде още по-далеч. Тук мисля си, че трябва да обмислите възможността да се даде на ЕСМА повече власт за сметка на националните органи. Освен това, по отношение на публичното оповестяване, Надявам се, че ще приемете е, моята позиция. Надявам се, че няма да се е, влуши положението, е, когато се окоръжава само едно оповестяване, това води до по-голям риск на пазара. По отношение на заличаването на член 6, valuable information to justify the cost that they will bring in the form of such system develop? Мисля, че развитието на, на една такава ИТ система ще бъде много скъпо. В дългосрочен план ще има различни разходи и е, струпването на много разходи на едно може да попречи на пазара. И накрая основният проблем по отношение на необезпечените къси продажби, е, държавният дълг, саповете за кредитно на изпълнение, акциите – Някои колеги казаха, че Lehman Brothers се срина поради необезпечени къси продажби. Не смятам, че това е вярно. Основният проблем беше някъде другаде. Всъщност, онези, които се занимаваха с такива продажби, дадоха информация и помогнаха на пазара. Аз съм акционер в една банка в моята страна. В тази банка е, имаше е, недоволствие от това, че преди година-две се практикуват такива къси продажби. Колегите смятаха, че има проблеми в е, Балтийските страни. борда на директорите и изпълнителният директор исках да се забранят съответно такива продажби, но акционерите сметнаха, че в крайна сметка има полза от такива продажби. Няколко седмици, няколко месеца по-късно проблемите изплуваха и мнението се промени. Камал говори за слаповете за кредитно на изпълнение, за проблема с ликвидността и какво ще стане с риска и така нататък. Споделям вашето виждане и си мисля, че преди да приключим това досие, онези, които споделят вашата линия, трябва да дадат сериозни доказателства. Е, вие трябва да докажете, че това няма да попречи на пазара, няма да създаде проблеми и е много добро за реалната економика. Е, проблемите и да докажете, че онова, което ние казваме, че ще възникне като проблем е само иллюзия. Някои от тези технически подробности, между другото, трябва да ви призная, че аз не съм експерт по къси продажби, може би някои от вас а, експерти. Аз съм акционер в някои компании, но не съм експерт по това, което се случва по пазара. Затова си мисля, че трябва да сме предпазливи и да чуем онези, които се занимават с това. Те казват, че това може да създаде проблем за пазара. Критикуват ме, защото слушам твърде много пазара. Всъщност аз подочух слухове, както се казва. Аз не се притеснявам да слушам пазар, защото си мисля, че един добър, добре функциониращ финансов пазар и добре функциониращи банки са нещо необходимо за Европа. Основният ми съперник в моите виждания всъщност са с колегите от моето правителство. Някои колеги казват, че не трябва да се слушат правителствата от скандинавските страни, защото те не са в центъра на света. Но ние в моята страна и в другите скандинавски страни оцеляхме въпреки големите проблеми и не сме имали никакви проблеми свързани с късите продажби. Това е позицията на шведското правителство. Това е позицията на надзорните органи. И аз съм готов да ги послушам, поне докато не ме убедите в противното. Съгласен съм, че в Европа трябва да има система, която да действа по един начин, единен начин, да имаме единно поведение. Това, което се случи в Германия, беше много лошо. Затова трябва да има система, която да кодифицира поведението в цяла Европа и си мисля, че можем да стигнем до компромиси в тази връзка. Нека да приключа със следното. И това, което ще кажа, едва ли ще ви изненада. Ние сме една силна група, която се намира в центъра – ако погледнете начина по който гласуваме, ще видите, че Алде почти винаги печели при гласуванията. Някъде 90-90% при гласуването. Това не е толкова очудващо, като се направи, че ние сме в средата на спектъра. В тези конкретни случаи аз обаче не съм сигурен, че моята група ще последва моята позиция. Може да има изненади. В крайна сметка ще видим какво ще стане. Поне аз се надявам, че вие, Паскал, ще отидете малко по-далеч и ще отидете в посоката, която някои от нас следват. Естествено, не трябва да прекалявате, защото това ще е проблемно. Вие чухте какво казах. Аз се опитах да придам хумористичен тон тук. Мисля си, че е проблем, когато полиците се опитват да забранят някои финансови инструменти. Ако направим това, ще има други инструменти, които ще трябва да забраним и следващия път ще ни остане единствено репутацията на забраняващ орган. Европа не трябва да действа така. За сега, поне Паскал, опитайте се да положите малко повече усилия. Благодаря. Е, Благодаря ви, господин Шмидт. Ще ви помоля да убедите и вашите докладчици в сянка да изразят същото мнение. Надявам се, господин Конфан, да ви е слушал внимателно а, и да се слуша в съвета ви, а именно да послушате онези, които знаят за какво говорят. Сега, имам проблем. Господин Томас Хендъл, докладчика в сянка на Обединената левица, не е тук. Марко Звебер от НП, докладчик сянка на НП, също още не е пристигнал, но господин Гозес а, би могъл да го замести. Има думата. Благодаря, аз никого няма да замествам. До сега замествах госпожа, Гоз... госпожа Базеско, сега господин Вебер. Трябва да бъда някакъв транссексуален е, човек. Но шегата на страна. не мога да се присъединя към Оле Шмидт, не мога да приема неговата логика. Не защото не съм либерал. Когато аз бях докладчик, също чух много упреци. Например, трябва да докажете на пазара, че това, което предвиждате за него е добре за самия пазар и за економиката. Продължение на дълги години бях адвокат а, и, и знам, че обикновено от срещната страна трябва да докаже а, е, определени твърдения. Нали? Можем да поставим нещата и по този начин. А, ако тези, които смятат, че това не е добре за пазара, а, е, трябва да докажат, че а, е, това е така. Трябва да докажат, че не трябва да се забраняват а, определени продукти. Не знам защо отношението към пазара е по-различно, отколкото към предприятията, към лобистите и така нататък. Десет години работих в банка. не съм нито банкер, нито финансов експерт, но докато работих в банката, видях, че решенията не винаги се взимат за общото благо и понякога се питахме дали решенията, които се взимат изобщо са добри за фирмата. Тази фирма през 2007 година им, възлизаха на 23 евро, а днеска са само 7. А, тогава се смяташе, че акциите са добри, всички купуваха акции с, с, с спестяването си, защото ушким акциите били добри може да възразите, че акционерите винаги поемат някакъв е, риск, но агенциите за кредитен рейтинг анализираха, анализираха пазарите, казаха, че акциите са със сигурна стойност, въпреки, че нещата след това се развиха по различен начин. Защо? Първо, защото а, е, имаше един филиал в е, Съединените щати, който провеждаше някаква самостоятелна политика и освен това имаше един бизнес модел, една система, в която се взимаха дългосрочни е, кредити, които след това се предоставяха отново в краткосрочен план. Е, за една нощ нещата се сринаха, показателите на банката бяха чудесни, но е, е, този бизнес модел е, доведе до там, че когато банката нямаше ликвидни средства за да покрива е, кредитите, модела вече не работеше и този модел, този принцип се обърна като бумеранг срещу нас. Така че от тази гледна точка казвам, че някои неща трябва да могат да се избегнат, защото ние в парламента като политици сме поели задължението да наблюдаваме пазара и да преценяваме дали това е приемливо, дали това е рационално. Що се отнася до риска, аз не съм против риска, аз не съм за съветски тип економика, но ние не трябва непрекъснато да доказваме казваме, че сме най-добрите на света. Аз мятам, че когато от срещната страна има противоположно мнение и смята, че това, което правим ще бъде вредно, тя трябва да докаже това. от гледна точка на а, печалбата е добре, но все пак трябва да се поеме известен риск, иначе нещата ще а, станат твърде статични от една страна. От друга страна няма нужда, не е необходимо да се поемат а, излишни рискове. Нямам нищо против банките. Непрекъснато гледам какво предлагат те. Но не спирам да твърдя, че трябва да бъдем разумни. И мисля, че Паскал трябва е, така доста да поработи, за да предложи някакво конкретно разумно решение. Но не бива да се отказвам от регламентирането на един конкретен сегмент от пазара, само защото не можем да докажем, че а, е, този вид регулиране няма да навреди на пазара. Така че доказателствената тежест трябва да се поема от двете страни. Това го казвам лично, а не в качеството си на докладчик в сянка. Виждам, че пристигна и представител, представител на Обединената левица. Бихте ли желали да заместите заме, е, докладчика в сянка и да говорите от негово име? Господин Хендъл е докладчик в сянка на Обединената левица. Тъй като той не е тук, вие сте единствения представител на Обединената левица. Бихте ли желали да го заместите? Да. Благодаря ви. Закъснях, тъй като и в бюджетната комисия трябваше да се взимат важни решения по темата, която се обсъжда и доклада на Пасков Камфан, трябва да кажа, че ние изцяло подкрепяме действията по отношение на късите продажби и смятаме, че би трябвало да се включат е, в приложното поле на тези действия и цените на хранителните продукти. Обединената левица предупреждава, че покачването на цените би трябвало на всяка цена да се включи в е, обхвата на предвижданите мерки Темата е много глобална, много съществена и в никакъв случай не бихме желали да се откажем и от този аспект. Представител на комисията също ще изрази становището на комисията. Благодаря, госпожо председател. Дебатите в Европейския парламент са много оживени. Има предложение на комисията за да се създаде една хармонизирана система на европейско равнище – Необходима е координация, необходими са специфични мерки е, в случай на опасност за финансовия пазар. Действията, които се предлагат в е, предложението на комисията, са специфични инструменти, които са обяснени в оценката за въздействието, приложена към предложението на комисията. Ние смятаме, че предложението на Европейската комисия, така както то е представено на вашето внимание, е съразмерно, пропорционално и съответства на пазарния риск – Предложенията на комисията предвижда много стриктни мерки, които надхвърлят дори мерките взети е, в съответния закон на САЩ. Елиминират се всички от тези рискови продукти, които биха могли да доведят до е, разклащане и нестабилност на пазара. Така че тези разпоредби наистина са много ограничителни. А сега, що се отнася до обозначаването на продуктите е, във връзка с големия въпрос прозрачност, ще кажа, че за нас това е една много важна тема. Защо? защото с прилагането на тези разпоредби се създават не само нови правила за действие на пазара, но и защото по отношение на отделните продукти трябва да се предоставя и определена информация. Така че това обозначаване, английският термин е флегинг, би трябвало да допринесе за повече прозрачност и стабилност на пазара. И още нещо. Европейската комисия предлага този проект за правен акт, за да се постигне едно по-високо равнище е, в качествено отношение, за да се съберат и необходимите данни, които до този момент все още не са на лице в достатъчна степен и за да се постигне прозрачност на пазара. Ние смятаме, че предлаганите мерки относно късите продажби са адекватни и ще допринесат за подобряване на положението на пазара. Не става дума за интегриране на пазарите. Става дума най-вече за по-добро функциониране на пазара и за избягване на нестабилност. Благодаря, казва председателят. А сега ще попитам и докладчика, който е от най-голямата политическа група в Европейския парламент, дали би желал да е, вземе думата докладчик сянка. Благодаря много, госпожо председател. But, um, Ich will jetzt das Ganze nicht äh, in die Länge ziehen. Няма да удължава много нещата. Ясни са измененията, които сме внесли. По отношение на обозначаването сме съгласни с аргументите на комисията. Естествено, че би трябвало да помислим е, много за някои възражения от страна на финансовите участници. Що се отнася до необезпечените къси продажби, бих казал, че е, те в никакъв случай не бива да се уреждат под равнището на онези продажби, които е, е, могат е, от днес за утре да разкажат да преминат от категорията обезпечени в категорията необезпечени. А по отношение на праговите стойности, ЕСМА би могла да предприема някои изменения по отношение най-вече на процедурата. Има моменти, в които ЕСМА в рамките на дадена процедура би могла да предприеме съответните решения и изменения. Това бих казал на първо време. Надявам се, че ще продължим работата. Виждам, че а, така, се събират все по-вече данни и расте ноу-хауто по тази тема. Благодаря. Аз не се добавих в списъка с ораторите, тъй като не бях тук по време на дебата. Паскал, вие трябва да приключите сега. Благодаря. Много коментари бяха направени. Много неща се обсъдиха. Не искам да се връщам към компромисните изменения. Сега не е време да се представят компромисни изменения. В средата на процеса сме искам да кажа на госпожа Люлинг, която ме помоли да говоря с хора, които са запознати Е, казахте това веднага след господин Шмидт. А аз направих точно това. Не става въпрос само за лобисти, които говорят с нас и идват със своите позиции. Ние може да сме зелени, да сме еколози, но имаме приятели, които работят и на пазарите. Ако Европейската комисия не е стигнала до никакви разкрития в своя доклад. И ако е имало не можем да чуем поради интерференцията с микрофона. Не се притеснявайте. Слушам всички, които имат да кажат нещо. Така, обсъждаме забраната за слаповете за кредитно неизпълнение. Ако няма задължение, в крайна сметка ще се предвиди друго задължение, а именно облигацията. Ние не се опитваме да забраним тези слапове. Има обаче облигации и хората така ли ще се опитат да получат държавно финансиране, защото е, имат нужда от него, макар че няма обезпечение. Много е, може да се говори по тази е, тема. Значи... de voir que les libéraux qui sont pour des fonctionnements euh, de marché pur et parfait... Маркирането. Очудвам се, когато чуя от либералите, че искат да има прозрачност, обаче когато стане въпрос за разходите, вече е различен въпрос. Ако има маркиране в САЩ, в Хонг-Конг, това не пречи на тези страни да се развиват, да оцелеят. Това са трудности, които можем да преодолеем и си мисля, че европейските банки ще могат да се справят. Те ще е, извлекат полза, когато се конкурират с банки от Хонг-Конг или от Америка. По отношение на доказателствата, току-що чух онова, което предложи комисията. Ако няма маркиране, никой няма да знае дали става въпрос за къси продажби или не. Никой няма да знае какво се случва. Може да има манипулация на пазара. Сега искаме да въведем проследимост. Господин Шмидт, вие не искате да има нещо подобно, така че трябва да сме последователни, когато правим предложение. Затова, за да сме последователни, ще вземем първоначалните предложения на комисията и ще ги променим минимално, когато става въпрос за маркирането. Не смятам, че няма никаква надежда да постигнем споразумение в следващите няколко седмици. Благодаря. Датата на следващото заседание е четвъртък, 10 февруари. Това е тази седмица в 10 часа. Така приключваме заседанието. Искам да ви информирам, че в 6.30 има друго заседание по отношение на опасностите относно разминаванията, различията и сътрудничеството по отношение на финансовата реформа. Заповядайте на това заседание.